Good morning, everybody. Добро утро на всички. Драги колеги, моля заемете местата си и ми позволете да открия втория ден на заседанието на нашата комисия. В самото начало ще обявя някои промени в програмата. Точка 16, т.е. доклада Шелхар ще бъде гласуван днес след обяд. Точка 16. Здравни правила относно странични животински продукти. Пред вас има предложение, внесено от господин Гербер и госпожа Вайсгербер в резултат на вчерашната ни дискусия. Това ще се гласува след точка 17. Много спорна точка за електрическите кружки и комитологията. Имаме голяма група от посетители. Това са гости на Дагма Род Берент, нашата колега. Добре дошли! Искам да обявя, че е възможно тук да дойде телевизионен екип от Германия, особено в момента, в който гласуваме предложението за електрическите кружки. Искам също така да обявя. Не искате, така ли? казва председателя. Добре, ще го подложа на гласуване в началото. Имаме съвсем нов служител, Марцела Грасъл, от Чешката република. Тя е секретарка. Марцела. Били станала, за да те видят. И едно последно съобщение. Раздадах някои Документи за ивицата Газа. Миналата седмица се срещнах с министра на здравеопазването на Египет. Той поиска подкрепа в областта на хуманитарната помощ. Казах му, че всяка информация, която получа, ще бъде раздадена на членовете на комисията. Сега преминаваме към точка 10. Опасение във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето. Докладчик Фредерик Рис. Искам да я попитам дали можем да преминем направо към гласуване. Не, заповядайте, имате думата. Само за една минута, господин председател, искам само да благодаря на всичките си колеги за силния им интерес към доклада и за приноса им. Очевидно аз не можах да приема всички изменения. Същност става, искам да направя една забележка за всички изменения за параграф 1. Това е много важно, защото той е свързан с, с, най, с най-силната експозиция. Ние в ние сме се изказвали вече по въздействието върху здравето и аз внесах изменение. Постигнахме почти единодушие в пленарна зала да гласуваме 14 и 15 изменение означава да се върнем към вод, който вече сме провеждали и резултатите са били единодушни. Искам само да кажа, че нормата в Европа е 41 волт метра има държави членки, които са по-амбициозни. Регион Брюксел, столица, взима решения за този парламент. Ще премине към 15 метра от, така, от загриженост към здравето на всички. Исках само да ви обърна внимание върху този факт. Много ви благодаря. Никой друг от докладчите в сянка не иска думата. Преминаваме към гласуване. Извадете си картите за гласуване. извадете си и спицатите за гласуване. А, извинявайте, има желание за изказване. Искам само да ви предупредя, че това не е отразено в списъка по 27. Това е устно изменение, изменението на госпожа Дагас. Последното изменение. Има един липсващ съюз and или и. Чисто и просто печатна грешка. Исках да ви обърна вниманието. Да, благодаря ви. Беше мой дълг да обявя това. Благодаря ви, че ни напомнихте. Започвам с 14-то изменение. Господин Нистелрой, който е за, против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за. 15 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим 15-то изменение с електронно гласуване. Гласувайте. края на гласуването. 25 за 19 против. Благодаря ви. Приема се. Следващото пада 16-то изменение за против. Въздържали се, отхвърляте. се. 17-то изменение за. А, извинявайте, то пада. Преминаваме към 18-то изменение. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 12 против. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Кати Синот за. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Гласуваме 20-то изменение. Край на гласуването. 33 има за, 10 против. Приема се. 21 за, против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и две за. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Разделно гласуване за. Първата част. Против. Въздържали се. Втора. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Аяла Сендър. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 31 против, отхвърля се. 27. Устно изменение. Някои дребни промени за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим. 27. Гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 32 против, отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За.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 Въздържали се. Отхвърля се. 37. Кати Синов. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. Разделно гласуване. Който е за първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Четиристо изменение. За. Против. Да проверим електронно. Четиристо изменение. На господин Адамо Лукас Беген. Гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 23 за, 23 против. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега идва ред на точки до прембила. 2 за, против, въздържали се. Приема се. Едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Три. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто измерение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Шесто изменение. Край на гласуването. 22 за, 23 против, отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Да проверим. Пето изменение от Кати Синот. Гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 15 против. Приема се. Седмо изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 10 против. Приема се. 11 измерение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 измерение за, против Въздържали се. Приема се. Сега подлагам целия проекто доклад на гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 1 против, 3 въздържали се. Приема се с категорично мнозинство. Поздравления към госпожа Фредерик Рис. Okay, Mr. Musaki, as a point of order. Господин Мусанки, е, е, по процедурен въпрос. Моля да ме извините. Благодаря, господин председател. Мога ли да помоля да, да попитам дали е възможно моят доклад да е, бъде прогласуван сега, тъй като а, ще трябва да се срещна с, с а, хора а, по следващия доклад, който е за психичното здраве. Ще ви бъда много благодарен, ако а, гласуваме сега по моя доклад. Тъй като всъщност не е дълъг списъка на гласуването, ще ви бъда много благодарен, ако го гласуваме сега. Item 18. Item 18. Това е точка 18. Има ли някой против промяната в дневния ред? Всички са съгласни. Процедурен въпрос на господин Крамер. Само една секунда ще говоря. Не можем да вземем отношение по срещи разни, които си насрочват депутатите. Не трябва да се отклоняваме от този принцип, според мен. Okay, if it is objection, I will not allow it. I just... Ако има е, хора против, няма да разреша. Добре, хубаво по изключение. Каква е... Това е... Подготвайте Подгответе се да гласуваме по точка 18, доклада на господин Мусакио, подгответе си списъците за гласуване. Предполагам, че докладчика няма да иска да взима думата. За това. подлагам за гласуване изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. За? Против? въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 10 е, против, приема се два идентични, 9 е, е, за против, въздържали се да проверим. Моля, прекратете гласуването. 22 за, 24 против. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване по електронен път за целият текст, моля гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 45 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления на господин Мусакио. Okay, colleagues, don't laugh. И така, колеги, моля не се смейте, защото наближават избори. Следващата точка е точка 11. Докладчик е госпожа Каролин Лукас. Искам да я попитам дали можем веднага да пристъпим към гласуването. Благодаря ви за разбирането. А сега да си намеря списъка за гласуване. Това е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 против, приема се. Компромисно изменение 5, кой са, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 8, за, против,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 да преминем направо към изменение 12 на Каролин Лукас, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13, кой е за, против, въздържали се, приема се. 102. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Проверяваме 102. Моля, прекратете гласуването. 34 за, 12 против. Приема се. Изменение 14. коза, е за? Против? Въздържали се приема се. 104 за. Против? Въздържали се отхвърля се. Сега преминаваме направо на изменение 19 на госпожа Лукас от залата се чува 17. Извинявам се, казва председателя. Гласуваме изменение 17 на госпожа Лукас, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега вече преминаваме към изменение 18 поправят председателя. 19. Изменение 19 на госпожа Лукас. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. В първия час на работата си направих толкова грешки, Следващото пада, следващото е оттеглено. Преминаваме към 24. Прав ли съм? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25? Okay, amendment 25. Изменение 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Now let me put the vote. Сега подлагам на гласуване осмо изменение на инта за в, това е най-долу на същата страница. Против. Въздържали се. Приема се. Сто тридесет и шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 139-то. Преминаваме към 140-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Връщаме се на 139-то изменение. За. 139. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. На следващата страница е измерение 151. Okay, Подлагам го на гласуване. Няма никакви данни, че то може да падне. Така, гласуваме 151 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ако не се лъжа, член 6, изменение 34. Процедурен въпрос ли имате? Извинявайте. 151 трябваше да падне. Ако погледнете инструкцията в дъното на предишната страница, казва, че пада. То е част от всичките тези изменения, които падат поради компромис 16. Съжалявам, в е, моя списък не се казва нищо такова. Говорите за 151 во измерение. Гласувахме го, но няма значение, падаме го. Ако имам съмнение, го подлагам на гласуване, но по нищо не личи, че има грешка. To... Сега ми позволете да премина към член 6. Измен... Параграф 34. А, прозорен въпрос. Е, мисля, че пропускаме 158 изменение. Къде в моя списък казва, че е съвместимо. Става дума за член 5 и параграф 1. Ако моите документи са верни, пише, че има два идентични 157 и 158 и те падат, ако се приеме компромис 16. Докладчикът е съгласен. Така че да се опитаме. 34 за. Против. Въздържали се. Десето изменение на Инта. За против. Да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. 46 in favor, no one against, no abstention. Everybody had voted in favor. Всички гласуваха за. Мисля, че аз виждам добре, ама вие бързо си променяте решението. Господин Бол изказа, май осветлението е проблем. Сто осемдесет и седем. Прав ли съм? На госпожа Лиотард. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две езикови изменения и две... 43 на госпожа Лука. За. Против. Въздържали се. Приема се. 188 на госпожа Крупа. За. Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте 188 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 21 против. Приема се. Единайсто измерение на инта. За. Против. Въздържали се. Приема се. 189 крупа. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. 190. За против. Да проверим. Гласувайте. Проверяваме 190-то измерение. Край на гласуването. 25 за, 21 против. Приема се. 192. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2 идентични. 198 и 199 за. Против. Въздържали се. Приема се. 201. Лина Ек. За. Против. Въздържали се. Приема се. 202. Каролайн Лука за. Против. Въздържали се да проверим. The vote is closed. 36 in favor, 39. 36 за, 13 против. Приема се. 203 Корхова Матюза. за. Против въздържали се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Моля ви, казва председателят. Много е трудно да водя гласуването, когато в залата е шумно. На следващата страница е изменение 40 на госпожа Крупа за, против, въздържали се, отхвърля се, 48 на госпожа Лиотард за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение на госпожа Лука за, против, въздържали се, приема се. 49 на госпожа Ек за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 с устно изменение от зелените за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. 56-то изменение на госпожа Крупа. Край на гласуването. 26 за, 25 против. Приема се. 58. Милери Вествуд за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Каро Айнука. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение е Инта. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото. Пада 59. Госпожа Крупа. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 2. За против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, да проверим. 63-то измерение на госпожа Лиотар. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 32 за, 20 против. Няма въздържали се. Приема се. Инта 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е оттеглено. Следващото пада 66 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 66 на Питър Олайош. Край на гласуването. 35 за, 15 против. Приема се. 68 за. Против. Никой не вдига ръка. Трябва да проверим. 68 на госпожа Лукас. Гласувайте. Край на гласуването. 36 за, 18 против. Приема се. Следващото е оттеглено. Седемдесето изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Да проверим 70-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 22 против, приема се. 4 идентични, 7, 71, 72 и 5 за, против. Въздържали се, приема се. 74 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Стигнахме последната страница 77 за. Против. Въздържали се, приема се. 78 за. Против. Въздържали се, приема се. Две идентични лукаси и Лютар 8,79 за а, падат. Извинявайте. 80-то изменение за. Против. Въздържали се да проверим. 80-то изменение на госпожа Корхола. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 госпожа Лиотард за. Против. Въздържали се, приема се. По-нататък да проверим следващото 82. Пада 83. Госпожа Крупа за. Против. Въздържали се, приема се. 85 за. Против. Въздържали се, приема се. 86 за против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против. Да проверим. 87 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. Поздравления! 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89. Устно измерение за. Против. Въздържали се. Предприема се. 90. Госпожа Крупа за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 54, за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление, госпожо Лукас. Thank you. Yeah, thank you very much indeed. Thank you. Next item on our agenda. Следващата точка е 12-та. Докладчик Линда Макейвен, предложение за регламент на съвета и на комисията, доброволно участие на организации в схема на общността за управление на околната среда и одит. ЕМАС. Искам да попитам се дали направо можем да преминем към гласуването. Благодаря ви. Така че подгответе си списъците за гласуване, моля заемете местата си, за да можем да започнем гласуването. Ще изчакам само няколко секунди, за да се раздадат списъците за гласуване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 Следващото 46 пада. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за против, въздържали се, приема се, 49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, приема се, 50 за, против, въздържали се, отхвърля се, 51 за, против, въздържали се, отхвърля се, 12 за, против, въздържали се да проверим по електронен път. Моля гласувайте. Проверяваме изменение 12. Моля прекратете гласуването. 32 ма за, 19 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против. Мисля, че видях само 4 ръце, затова нека да проверим по електронен път. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47 за, 2 против, 1 въздържал се. Явно мнозинство. Следващите две падат. 54 на госпожа Вайс Гербер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, да проверим по електронен път изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 29 против. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 58, разделно гласуване, първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се, третата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 за против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 60 първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 първата част, за, против, въздържали се да проверим по електронен път. Изменение 19, първата част, моля гласувайте. Край на гласуването 33 ма за, 20 против, приема се. На следващата страница, изменение 61, то пада всъщност и следващото също пада. Тогава гласуваме 19, втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 60, третата част. Кой е за? Против? Да проверим по електронен път. Изменение 60, третата част. Край на гласуването. 20 за, 33 има против. Отхвърля се. Изменение 19, третата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим по електронен път. 19, третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 има за, 21 против. Приема се. 62. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63. Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Втората част. За. Против въздържали се, отхвърля се 20 първата част за, против, въздържали се, приема се. 20, втората част за, против, въздържали се, приема се. Следващите две падат 64 на госпожа Сартори. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62 четвъртата част. Кой е за? Е, всъщност да проверим 64. Проверяваме изменение 64 на госпожа Сартори. Край на гласуването. 53 за, 1 против. Не е възможно. Не е моя грешка, просто нямаше вдигнати ръце. Много ясно мнозинство прие тази поправка. И така. Сега изменение 23-та част. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим по електронен път. Моля гласувайте. Край на гласуването. 33 има за, 21 против. Приема се 62. Петата част. Всъщност това пада. Две идентични. 62 шестата част и 63 третата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 63 четвъртата част. Кой е за? Против. Приема се. Вероятно. Следващото пада. Добре, ще проверим 63 четвърта част по електронен път. Моля, прекратете гласуването. 39 за, 16 против. Наистина е прието. Следващото пада 65 на госпожа Сартори. Кой е за? Против. Да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Проверяваме 65. Моля, прекратете гласуването. 28 за, 26 против. Приема се. 21 на докладчика кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 66 на госпожа Сартори. Кой е за? Против. Да проверим по електронен път. 66. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 23 има против. Приема се. 67 кой е за? Против. Да проверим по електронен път. 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 за, 13 против. Явно Мнозинство. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада. 72 за против, въздържали се, отхвърля се 73 за, против, въздържали се, приема се 74 за, против. Да проверим 74, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 33 против. Отхвърля се. 75. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 77 за. Против? Въздържали се? Приема се 78 за. Против? Въздържали се? Да проверим. Моля, гласовите за 78. Край на гласуването. 20 за, 33 против. Отхвърля се. 79. Разделно гласуване. Гласуваме първата част за, против, въздържали се. Отхвърля се втората част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменени 80. Госпожа Сертори. за, против, въздържали се. Приема се 24 за, против, въздържали се. Приема се 81 за, против, въздържали се. Приема се 82 за, против, въздържали се. Отхвърля се 83 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, приема се 85 и 86 са идентични, кой е за, против, въздържали се, приемат се 26 за, против, въздържали се, приема се, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се, 88 за, против, да проверим по електронен път, 88, Зибер и Бергер, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 21 за, 32 ма против. Отхвърля се. 89 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 90. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 92. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Следващото опада 93. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 94 за. Против, въздържали се, приема се. 95 за. Против, въздържали се, приема се 27 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, приема се 96 за, против, въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали се да проверим по електронен път 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 26 против. Отхвърля се. 28. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 с устно изменение. Процедурен въпрос. Така че на, трябва да гласуваме без устното изменение, което е изтег, Кой е за 99, кой е против? въздържали се, приема се. 29, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто и две разделно гласуване. Кой е за първата част? Против? Въздържали се, отхвърля се. Втората част за. Против? въздържали се, да проверим по електронен път. Моля, гласувайте за втората част на 102. Край на гласуването 27 на 27 отхвърля се. Третата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим също по електронен път. Третата част на 102. Край на гласуването 27 за 26 против. Приема се. 31 Всъщност искам да запитам третата част има ли смисъл сама по себе си. Не съм сигурен, но така се гласува. Може би след това ще трябва да проверим.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 против, въздържали се, отхвърля се. 36 кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. След това също падат редици изменения. Преминаваме към следващата страница. 112. Добре, ако искате, ще го гласуваме. Кой е за 112? Против? Въздържали се да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 31 против. А, отхвърля се. 113. Кой е за?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 против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се. Да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването 31 за, 23 против, приема се 42 за против, въздържали се, отхвърля се. Следващото пада 43 за, против. Гласуваме 44. Да, извинявайте, е, казва председателя грешка. Гласуваме за 43. Кой е за? против, въздържали се, приема се 44 за, против, въздържали се, приема се 45 и 3, те са идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега проекто доклада с измененията. Моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 52 за, 1 против, 1 въздържал се. И сега проекто регламента. Гласуваме отново електронно. Край на гласуването. 52 маса, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление на госпожа Линда Макейвън, докладчицата. И ви благодаря. Next item on our agenda is... Следващата точка е точка 13. Доклад на Саватора Татарела, схема на общността за екомаркировка. Искам да попитам доклада дали, е, докладчика дали може направо да пристъпим към гласуване. Добре, благодаря ви. И така. Да започнем процедурата по гласуването с две компромисни изменения, които ще бъдат гласувани заедно. Едно и 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 4. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Нека сега да отидем на следващите изменения. 53. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И 3.13 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. И 3.13. Проверяваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 11 против, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 54 Дебласио за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Начало на гласуването. 54 гласуваме. Край на гласуването. 35 за, 14 против, приема се. Изменение 6. Отпада 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за. Против. Въздържали се, приема се. 58. Устно изменение на зелените. За. Против. Въздържали се, приема се. 59. Джон Боуис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 въздържали се, отхвърля се. Имко 7 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. Следващото отпада, 61, Корбей, за, против. Нека да проверим по електронен път. 61 проверяваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 29 отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Итре 16, ако не се лъжа. За против, въздържали се. Проверка по електронен път. Начало на гласуването на ИТРЕ 16. Край на гласуването. 28 на 21 приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите отпадат. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Последващото също отпада. Ако не се лъжа, 75 на Боуи се следващото. За. Против. При... Въздържали се, приема се. 76 за. Против. Въздържали се, нека да проверим по електронен път. 76 проверяваме. Гласувайте. Край на гласуването. 32 на 19 приема се. Следващото е. Следващите отпадат. Отиваме на 77. За. Против. Нека да проверим електронно 77 по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 37 на 13 ясно приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 е разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 17, втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 за, 34 против, отхвърля се. Изменение 78 за, против, въздържали се, нека да проверим електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет на 24 приема се. Следващите две отпадат. Отиваме на 18 за. Против въздържали се приема се. 80 за. Против въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се. Никой не вдига ръка от страна на социалистите. Нека да проверим електронно. 81. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За 8, против 41. Ясно отхвърляне. Итре 25 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 11 за. Против въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, проверка по електронен път. От на 82 за. Моля гласувайте. Край на гласуването. 33 на 17. Приема се. Изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Итре 26 за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Итре 26. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 33 на 16. Приема се. Следващите 4 отпадат. Отиваме на 85 на Дебласио. За, против, въздържали се, от, приема се. Следващото отпада и 327 за. Против. Въздържали се, приема се. Две идентични са ИТРЕ 28 и ИМКО 12 за. Против. Въздържали се, приема се. ИТРЕ 30 за. Против. Въздържали се, приема се. ИТРЕ 31 за. Против. Въздържали се, приема се. ИТРЕ 32 за. Против въздържали се, приема се. Итре 33 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път 33. Итре 33, начало на гласуването. Край на гласуването. За 38, против 13, приема се. 24 на докладчика. За, против, възрешали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Имко 13 за, против, въздържали се, проверка по електронен път. Имко 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 на 28 отхвърля се. 88 Дебласио за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 Дебласио за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 Дебласио за. Против Против. Проверка по електронен път. 91. Моля гласувайте. Край на гласуването. 30 на 24 приема се. Следващото отпада. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против въздържали се, приема се. Следващото отпада. 95 дебласио за, против. Проверка по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 102 за, против, въздържали се, приема се. И 334 за, против, въздържали се, приема се. 103 гардини за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 на докладчика за, против, въздържали се, приема се и 35 и ИМКО 15 са идентични. За, против, въздържали се, проверка по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. За 34, против 20, приема се. 104 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващите две отпадат. 32 Лебек за, против, въздържали се. Проверка по електронен път 32, начало на гласуването. Край на гласуването. За 38, против 15, приема се. Итре 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път на 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. За 30, против 24, приема се. 34, кой е за? Гласуваме 34. За. Това е ваше предложение. Но не е предложение на моята политическа група. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Имко едно за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път на Имко едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. 36 на Сартори и Боуис. За, против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Начало на гласуването на 36. Край на гласуването. За 25, против 30, 26, отхвърля се. И 3, 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 2 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля също, но нека проверим по електронен път на имко 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. За 25, против 27. Отхвърля се. 37. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. 2 против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, проверка по електронен път на 38. Моля на гласувайте. Край на гласуването. За 42, против 11, множество се приема. Следващото Отпада и 3-4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 39. Не. Извинете, то отпада. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-5 имко 3 са идентични. За. Против Проверка по електронен път на ИТРЕ 5 и ИМКО 3 и начало на гласуването. Край на гласуването. За 30, против 23, приема се. ИТРЕ 6 за. Против, въздържали се, приема се. 43 за. Против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Имко 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 10 за. Против въздържали се, приема се и 311 за, против, въздържали се, приема се. Имко 5 за, против, въздържали се, приема се. Имко 6 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 отпада, Нека да гласуваме целият проекто доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. Само с два въздържали се. Приема се сега резолюцията. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 51 за. Никой няма против, двама въздържали се. Поздравления към господин Салваторе Татарела. Поздравявам ви като докладчик. Point of John. Chairman, in, in the... Господин председател, в списъка за гласуване по последния въпрос имаше страшно много бележки на италиански. Качеството на моя италиански не е много високо, но по 82 се казва Кости Алас, <laughs> Кофи Алас Песи, а, мисля, че това означава надежда за кафе. Има предложение за кафе. Добре, ще го уредим този въпрос. So there is one, one announcement before we start, uh, start a vote. Uh, that, uh... Едно съобщение преди да започнем. Напълно е възможно change concerning amendment 72, which has been... Има едно, една промяна в 72 изменение Член 16 точка 1 съответната част от подточка точка 1 е казана, но унази част от 1А е свалена малко надолу, точно преди 73-то изменение. Искам да помоля рече би, който е докладчик, дали можем да преминем направо към гласуване. Бих искал малко да си почина, но няма да ми позволите. Мисля, че ще бъде много по-добре да преминем към гласуването. Започваме с девето изменение. Господин Крамер и Вайс Гезбер. Отхвърляне на предложение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3.13. За. Против. Да проверим. 3.13. Гласувайте. Край на гласуването. 41 за, 11 против. Приема се. 40 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите три. Пада 48. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. Гласуваме следващото 50 изменение за, против, въздържали се, приема се. 55 и 57 за. Против. Въздържали се. Съдъща да е пада 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 317 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 67. Гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 12 против. Приема се. Следващото пада. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72. Съответна част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите две отпадат. 18 и 3 съответната част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. да проверим съответната част на седмо изменение, внесено от докладчика. Подлагам го на гласуване. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. Съответната част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 и 19. идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 75. За. Против. Въздържали се. Приема се. 79. За. Против. Въздържали се. Приема се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 против, въздържали се, приема се. 24 за, против. Да проверим 24-то изменение. Край на гласуването. 50 за, 5 против. Ситуацията е съвсем различна.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 23, две идентични изменения за, против, 10 и 3 за, против, въздър, въздържали се, гласуваме. И 3, 10, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 24 за, 30 против. Отхвърля се. И 13 за. Против. Да проверим. И 3.11. Край на гласуването. 41 за, 14 против. Приема се. Пето измерение. За. Против. Въздържали се, приема се. Подлагам и изменения проекто доклад. Гласувайте. Край на гласуването. 45 за, 4 против, 3 въздържали се. Проекто регламентът а, извинявайте, трябва да го подложа на гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 46 за, 5 против, 3 въздържали се. Поздравления към докладчика Чиби.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 So, my dear colleagues. Скъпи колеги, разбирам, че сте много уморени, също като мен, но преминаваме към точка 15, доклада за пускане на пазара на биоциди. Автор на доклада е Дасяна Октавия Сарбо. Искам да я попитам да гласуваме, дали можем да гласуваме анблок. Благодаря. С едно изключение. Седмо и четвърто изменение трябва да бъдат гласувани отделно. Подлагам на гласуване доклада блок за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения проекто доклад. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 52 за, нито един против, нито един въздържал се. Проекто регламентът. Гласуваме сега. Край на гласуването. 51 за, нито един против, нито един въздържал се. Поздравления, госпожо Сарбо! Ние решихме, че докладът Шнелхард ще бъде гласуван днес след обяд. Преминавам към доклада на господин Палечкис. Гидо има думата. Едно съвсем едно, кратко съобщение. Има проблем в номерирането в списъка даден на социалистите. Ние сме за изменение 222, за да избегна недоразумения във връзка с това изменение. Благодаря. Това е информация само за социалистите. Има грешка във вашите списъци за гласуване. Искам да попитам докладчика дали можем да преминем направо към гласуването. Той няма нищо против. So, let me start. И така, нека да започнем с изменение 69, разделно гласуване на две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се да проверим по електронен път. Край на гласуването 27 за, 20 против. Приема се втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим отново. Край на гласуването. 30 за, 17 против. Също се приема 68. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против въздържали се. Приема се 3 идентични, 71, 2 и 3. Кой е за? А, извинявайте, те всъщност падат. 74. Глаза. Е против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверя 74 на госпожа Лиотард по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 29 против. Явно е отхвърлено. 77. Устно изменение. Кой е за? Процедурен въпрос на автора. А, изтеглям, ако разбрах правилно, устното изменение. Добре, ще го подложим за гласуване без устното изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 76. Ан Ферейра с устно изменение. Кой е за? Против? Нека да проверим по електронен път. Процедура, за процедурен въпрос ли искате? А, също така, ние сме против това устно изменение. Има възражение срещу устното изменение и по третия и по третото изменение. Ами щеше да бъде по-добре да го бяхте а, съобщили по-рано. Значи всички три изменения а, с, а, ще бъдат без устни изменения. Гласуваме 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 без устното изменение за, против. Да проверим по електронен път 75. Моля, прекратете. 22 маза, 25 против. Отхвърля се. 78 на Аврил Дойл. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим по електронен път. 78. Край на гласуването. 19 за, 30 против. Отхвърля се. 79. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81. 79. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 24 против. Приема се. Благодаря ви. 81 Анферейра за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим по електронен път 81. Край на гласуването 14 за 33 против, отхвърля се с ясно мнозинство 80. Кой е за? против, въздържали се. Не виждам вдигнати ръце. Проверяваме 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 9 против, 3 въздържали се. Приема се. 4 идентични, 85, 83, 84, кой е за, против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 26 против. Отхвърля се. Следващите три са идентични. 86, 87, 88. Кой е за? Против? Да проверим отново по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 15 против. 89 за против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Три идентични, 90, 91 и 92. Кой е за? Против. Мисля, че е отхвърлено да проверим по електронен път. Аз ще го проверя, не съм сигурен. Моля, гласувайте. гласуването. 24 за, 26 против, прав бях. Отхвърля се. 94. А, всъщност 94 е в предишния пакет, но не го бяхме обявили. 93. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Добре. Ще проверим 93. Моля, гласувайте. Ситуацията е малко по-различна. Добре, край на гласуването. 23 за, 30 против. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 100, 101, 102 и 103, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим 105 на Джула Хедж. Край на гласуването. 30 за, 22 ма против. Явно се приема. Следващото опада. Всъщност следващите две падат. 107. Ан Ферейра. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110, 111, 112, 113 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. Следващото пада. 115 на госпожа Брайер. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверя 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 17 против, 116. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 117 Рената Сомер за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против. Да проверим по електронен път 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването 26 за 22 ма против. Приема се 3 идентични 119, 20 21. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Следващото пада 122. Кой е за? Против. Да проверим по електронен път 122. Режим на гласуване. Край на гласуването. 25 за, 30 против. Отхвърля се. 131. Кой е за? Против. Приема се. Следващите две падат и следващото, така че преминаваме към 125 на Анферейра, разделно гласуване, който е за първата част, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, да проверим втората част електронно. Край на гласуването. 19 за, 36 против. Явно отхвърлено. 126. Кой е за? Против. Да проверим по електронен път. Край на гласуването. 22 за, 32 против, отхвърля се 127. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 128 и 129 са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим 128 и 129. Which is closed. 13 favored, 21 against. It has been clearly carried. 30 за, 21 против. Следва 3 идентични. 130 и там колкото са 132, 133, 134 за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, да проверим електрон. Гласуваме 136 изменение. Край на гласуването. 18 за, 35 против. Отхвърля се. 137 за. Против. Въздържали се. 138 за против. Въздържали се, отхвърля се. Три идентични изменени 139, 140, 141 за, против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 25 за, 28 против, отхвърля се. Три еднакви изменения. 143, 144, 145 за. Против. Въздържали се да проверим. Край на гласуването. 20 за, 35 против, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против,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 Край на гласуването. 30 за, 26 против. Приема се. Три идентични. 155, 6 и 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто пятьдесят и восемь. за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 159 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 162 разделно гласуване. Който е за първата част? Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 24 против. Приема се втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 163 за. Против. Въздържали се. Приема се. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 за. Против въздържали се, приема се. Следващото пада 165 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. 19 за, 35 против, отхвърля се 168 за, против. Въздържали се. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 170 за. Против. Въздържали се. 171 и 182 са идентични за против, въздържали се, отхвърля се. 170. Искате проветите за предишните две и идентични изменения. 171 и 172. Добре. Правим проверка. Гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 25 против. Прави бяхте. 173 пада, 174, 175 са идентични. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 21 за 34 против. Отхвърля се. 176 за. Против. Въздържали се, приема се. 177. За. Против. Въздържали се, приема се. Следващите две. Пада 180. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващите две падат. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 187. Край на гласуването. 28 за 27 против. Прав бях. 188.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 Въздържали се, отхвърля се. 193 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 194 за. Против. Въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 195 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим 195. Гласувайте. Край на гласуването. 34 за 21 против. Приема се. Две идентични, които подлагам на гласуване. Кой е за? 196-127. За. Против. Въздържали се. Да проверим. на гласуването. 36 за, 21 против. Приема се. 200 за. Против. Да проверим. 200. Край на гласуване. 33 за, 24 против. Приема се. Следващото пада. 202 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 203 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 204, 205, 206 идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста 212 идентични изменения. Който е за? Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Има един социалист в повече. Един социалист в повече е гласово. Нещата сега се оправиха. 28 за, 28 против, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се да проверим. Край на гласуването. 30 за 27 против. Приема се. Следващото пада 208 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Две идентични. 214 и 215 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 214, 215. Край на гласуването. 18 за 38 против. Отхвърля се. Гласуваме три идентични изменения 216 и 17 и 18 за. Против. Трябва да проверим. It's check, it's check of three identical amendments, 216 to... Гласуваме три идентични изменения. 216, 217, 218, 26 за 33 има против. Отхвърля се. Yeah. So first eight is is on the floor in the camera. And let me move to, to amendment 221. Преминаваме към 221 изменение за против. Да проверим. Край на гласуването. 22 за 3, 6 против. Отхвърля се. 219 за против. Никога не съм виждал политическите групи разделени по този начин. Да проверим по електронен път. 219. Това е изменението на картиката Мара Лиотард. Край на гласуването. 25 за 33 против отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Да проверим.

Въздържали се. Приема се. Поздравления, Аня Вайсгербер. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминавам към следващата страница. Две идентични изменения. 224-225 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отново две изменения, 226 и 227, кой е за, против, въздържали се, приема се, 229 на Кристофър Фелнер с устно изменение, кой е за, против, въздържали се, да проверим по електронен път. Добре и а, без устното изменение гласуваме по електронен път, без устното изменение, което е оттеглено. Край на гласуването. 20 за, 36 против, отхвърля се. 230, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. Моля. Много е трудно. Става все по-шумно и по-шумно в залата. Кой е против? Нека да проверим електронно. Изменение номер 1 електронно гласуване. Край на гласуването. 48 за, 10 против. Явно е прието. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приеме се. 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение 8 за, против, въздържали се. Да проверим по електронен път. Проверявам изменение 8. Край на гласуването. 41 за, 18 против. Приема се. Следващите две падат. Изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 идентични. 10, 11 и 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим по електронен път. Трите идентични изменения. 10, 11 и 12. Край на гласуването. 25 за, 34 против, отхвърля се. Изменение 13, кой е за? Против. Въздържали се да проверим по електронен път. Край на гласуване 21 са 32 ма против, отхвърля се. Изменение 14, разделно гласуване. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Да проверим по електронен път втората част. Моля, прекратете. 24 за, 32 ма против, отхвърля се. Изменение 15. Гласуваме ли го? Кой е за изменение 15, против? възражение да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 33 има против. Отхвърля се изменение 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада 18. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването 28 за, 31 против, отхвърля се 19. Кой е за? Против?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 Край на гласуването. 37 за, 23 ма против. Приема се 24. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим 24. Край на гласуването. 37 за, 20 против. Приема се 25. Кой е за? Против въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се да провери електронно. Проверяваме изменение 26. 21 за, 34 против. Отхвърля се. 27 на Рената Зомер. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 28 на госпожа Крупа. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 29 за, против, въздържали се въздържали се. Да проверим по електронен път 29. Край на гласуването. 32 ма за, 25 против. Приема се. Изменени 30 за, против. Приема се. Добре, ще проверим. По-добре би било да проверим. Изменение 30. Кой е за? Режим на гласуване. Край на гласуването. 36 за, 21 против. 31. Кой е за? Против. Въздържали се да проверим. гласуването. 21 за, 30 против. Изменение 32. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 идентични 35, 36 и 37 и даже 38. Кой е за? Против против, въздържали се, да проверим по електронен път. Проверяваме четирите идентични изменения от 35 до 38, край на гласуването 26 за, 30 против, отхвърлят се. Отхвърлят се. извинявайте. А, ще прочета а, измененията. Отхвърля се. 39. Кой е против? Да проверим също 39. Край на гласуването. 25 5 за, 27 против, отхвърля се. 34 кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Две идентични изменения, 40 и 41, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 42, кой е за? Против въздържали се, да проверим по електронен път 42. Режим на гласуване. Край на гласуването 34 за, 21 против. Приема се. 43. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 44. Кой е за? Против въздържали се. Да проверим 44 по електронен път режим на гласуване. Край на гласуването 27 за, 29 против, отхвърля се 45. Кой е за? Против? въздържали се. Ситуацията е същата. Нека да проверим. Режим на гласуване за 45. Край на гласуването 26 за, 30 против. Също е отхвърлено 46. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 и 48 са идентични. Кой? И 49, значи 40 48 и 49. Три идентични изменения. От 47 до 49 прав съм бил първия път. Кой е за, кой е против? Мисля, че е прието, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването 35 за, 21 против. Следващото пада 51. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото пада. 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим по електронен път. 54. Край на гласуването. 27 за, 30 против. Отхвърля се. 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Същата ситуация проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 31 против. Отхвърля се. Четири идентични изменения 55, 56, 57, 58. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 59. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Мисля, че е прието, но все пак да проверим. Проверяваме 59. Край на гласуването. 35 за, 20 против. Наистина е прието. 4 из, идентични. 60 до 63. Кой е за? А, против. Нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. 26 за, 30 против. Отхвърля се. Две идентични изменени. 65 и 66. Кой е за? Против. Мисля, че е прието, но нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Явно мнозинство. 41 на 14. Следващото пада и последното изменение е 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега преминаваме към окончателното гласуване за проекто доклада с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 25 за, 29 против. Проектът докладът е отхвърлен. 15 minutes. 15 minutes. 50. Hmm? Okay. Dear colleagues. И така, уважаеми колеги, Уважаеми колеги, една много важна точка, която ни предстои. Комитологията за електрическите кружки. Представен ви е проект Искам да гласуваме. Like to ask if it's Процедурен въпрос. Искам да ви помоля да гласуваме само първо доклада на Богослав Соник. Само пет изменения има в него. Нямам основание да променям дневния ред. Имаме едно единствено гласуване за предложението на господин Крамер. Още един процедурен въпрос. Както беше обявено вчера, искаме поименно гласуване. не, има, трябва да имаме една трета за това предложение. Трябва да станете, за да ви преброим. Да, имаме 17. Даже повече. Предложението е ясно. Не е ясно да го изчитаме. Аз съм единственият, който разполага с него. Подлагам предложението за гласуване с поименно гласуване. Гласувайте. Един социалист в повече. Сега всичко е наред. Всички ли гласувахте? Край на гласуване 44 за, 14, 14 за, 40 против, отхвърля се. Благодаря ви. Сега преминаваме към точка 19. Искам да помоля Богослав Соник да преминем направо към гласуване. Подгответе списъците за гласуване. Започваме с трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се точка от преамбила 2 за против, въздържали се, приема се. Проект установището като цяло. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 43 за, 0 против, 0 въздържали се. Поздравления, господин Соник. Драги колеги, много ви моля, искам да ви благодаря. Беше много трудна сутрин. Това беше последната точка от дневния ред. Искам обаче да ви обявя, че днес след обяд ни предстои още едно гласуване, точка 16, така че моля ви, искам да ви помоля да участвате в съдобно заседание. Започваме в 3